Okay. Good morning, colleagues. Our... Добро утро, колеги. Председателят ме помоли да изпълнявам неговата задача днес, защото има други важни ангажименти. Надявам се, че ще останете заедно с мен за следващата част от заседанието. Аз нямам авторитета на господин Бузек, разбира се. Господин Бузек винаги първо провежда пробно гласуване, така че аз ще постъпя по този начин. Моля ви, вземете картите си за гласуване, за да направим пробно гласуване. А въпросът по който ще гласуваме е следния. Смятате ли, че президентът Тръмп се справи чудесно през първите седмици от мандата си? Моля, гласувайте. The vote is open. Начало на гласуването. Ah. The vote is closed. Край на гласуването. Jesus. 11. Okay. Not so much in favor. Who, the next question, who was that? Следващия въпрос. Кой направи това? Okay, let's go. The first vote is... Най-напред ще Гласуваме доклада Компула Натри. Правила за пазарите на роуминга на Едро. Гласуваме електронно начало на гласуването. Край на гласуването. Another machine. <laughs> And did you vote in favor, yes? Вие за ли гласувахте? Okay, the vote is closed. Край на гласуването. 47 за, 1 против, 3 въздържали са. Поздравления. Uh, Госпожо Кумпула Натри. Сега преминаваме към следващата точка план за действие на Европейския съюз за електронното управление. Докладчик е Ангелика Млинар. Начало на гласуване. А, извинявам се. Компромис едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 2. За? Против? Въздържали се?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 против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 48 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 59 за, против, въздържали се,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 43 гласа за, 1 против, 6 въздържали се. Поздравления! Край на гласуването. <clears throat> Okay, now I get to the point number 10. Точка 10. Енергийни характеристики на сградите. Бих искал да ви информирам, че на 30 ноември комисията представи пакет за чиста енергия за всички европейци. Включват се 8 законодателни предложения за енергийната ефективност, възобновяеми енергийни източници, дизайнер на енергийния пазар и управлението в областта на енергийния съюз. На днешното заседание започва работата на ИТРЕ по този законодателен пакет. Ще обсъдим две от законодателните предложения. Започваме с размяна на мнение за предложението за преразглеждане на директивата за енергийните характеристики на сградите, доклада Бенцен, след което ще проведем размяна на мнение за насърчаването на използването на енергия от възобновяеми източници или доклада Бланко Лопес. Останалите законодателни предложения ще бъдат обсъдени на заседанията ни през март и април. Предвидели сме един час за дебата. Нека да чуем най-напред господин Бенсън във връзка с предложението за преразглеждане на директивата за енергийни характеристики на сградите. Господин Бенсън, имате 5 минути. Благодаря, господин председател. Нека благодаря най-напред на комисията за отличното предложение за нова директива за енергийни характеристики на сградите. Мисля, че а, ние все още сме в процес на оформяне на нашето становище, така че ще чуя коментарите и приоритетите на колегите. Основните цели на прегледа са ясни по-високи енергийни характеристики на сградите ще е, доведат до намаляване на енергийното потребление, емисиите на въглероден диоксид, като по този начин Европа ще стане по-устойчива и по-малко зависима от внос. 1 милиард евро ежедневно се харчат в Европа за внасянето на енергия. И е, тази енергия се внася основно от господин Путин. Тоест, ние сме зависими и това е тясно вързано с геополитическата несигурност. Повишаването на енергийните характеристики може да доведе и до създаване на повече работни места в Европа. Ще се отрази добре и на МСП. Аз ще се съсредоточа върху три аспекта, които по мое мнение заслужават по-голямо внимание. Първо, планирането, второ, осигуряване на финансирането и на трето място вземане на решения. Дългосрочното планиране винаги е било добра стратегия. За да може да се постигнат целите на Европейския съюз в областта на климата и околната среда до 2050 година, сградите също трябва да бъдат преразгледани. Реновирането, санирането трябва да бъдат част от плановете на държавите членки – Необходимо е държавите членки да се ангажират и да постигнат конкретни резултати, като се спазва принципа на субсидиарност. Необходимо е също така да имаме разходоефективно повишаване на енергийните характеристики на сградите. Нямаме извинение да не повишим тези енергийни характеристики. В моята държава по-голямата част от разходите се плащат от потребителите, а не от енергийния сектор. Ето защо трябва да направим така, че да вземем предвид интересите на потребителите, но същевременно да не забравяме, че понякога проблема се базира на прилаганите от държавите членки данъчни политики. Европейската комисия възнамерява да инвестира в реновирането на сградите. Държавите членки се ангажираха да прилагат устойчива рамка и това е едно добро начало. Като докладчик за мен е важно да се направи преглед на директивата. Иска ми се да бъдем малко по-амбициозни по отношение на частното финансиране. Необходимо е частното финансиране е, да се използва. Е, това може да се направи, като работим с някои от основните финансови институции и пенсионни фондове. Не трябва. Един от пример е изискването за документи при реновиране на сградите. Така нареченият EPCC сертификат за енергийни характеристики. Издаването на този сертификат е много скъп и това може да възпрепятства хората да реновират сградите. Трети и последен аспект, на който исках да се спра, е свързан с вземането на решения. Енергийният сектор трябва да дава своя принос в стратегията за ниско въглеродна економика. Необходимо е да има и добра инфраструктура за енергийната преносимост. Нека да намерим решение за тази енергийна неподвижност в момента, като разчитаме на съответните технологии – Смятам, че трябва да вземем предвид бляското бъдеще на ИКТ и на влизането им в сградния фонд. Има и други аспекти, които ще бъдат обект на преговори. Аз обаче очаквам да работя заедно с докладчиците в сянка, да чуя вашите коментари по предложението на комисията да чуя и вашите приоритети, за да видим как да отключим потенциал в това отношение, да намалим смет, енергийните сметки, да създадем нови работни места, да постигнем целите си в областта на климата и на околната среда за една по-устойчива Европа. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че си спазихте времето. Сега от името на социалистите и демократите, госпожа Кумпола Натри, две минути. Puhun tällä kertaa omaa kieltäni suomea. Благодаря. Този път ще говоря на фински, народния си език. Както каза докладчика, ще има положително въздействие от подобряването на енергийните характеристики. На сградите ще има по-засилен економически растеж, ще се създадат работни места, не на последно място в сектора на строителството, конкурентоспособността ще се увеличи. За да има е, интелигентни от екологична гледна точка сгради са необходими умения. Много е важно да се обсъди е, как да стане така, че реновирането, санирането на сградите да се направи по един устойчив начин, за да може сградите да са приятни за живеене в продължение на много години. Идвам от един конгрес в Барселона, на който чухме много предложения за интелигентни сгради. И директивата, която обсъждаме в момента, е един полезен инструмент в това отношение. Трябва да осъзнаем, че не говорим само за изграждане на стени, говорим наистина за интелигентни сгради и за управление на енергийния разход. Ценя високо идеите на докладчика, мога да ги подкрепя. От името на своята група трябва да кажа, че е важно да се обърне внимание на енергийната бедност. Следва да се намерят различни модели на финансиране за различните държави. Е, тези модели на финансиране трябва да станат част от националните доклади Добре е да се обсъди как да се справят държавите по-успешно с енергийната бедност, тъй като има различни системи за, за това справяне с енергийната бедност, различни схеми за осигуряване на помощ. Финансирането може да бъде насочено към изграждането на нови сгради, Нека да не забравяме обаче, че новите сгради най-често се използват от богати хора, а бедните в някои държави по-често си наемат жилище. Важно е съответно да се реновират и жилищата, които се отдават под найем. Подкрепям естествено и така наречената енергийна мобилност. Благодаря. Следващия докладчик в сянка, господин Чешък. за глас? Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ми давате думата. Ние сме напълно съгласни с казаното по отношение на е, спестяването на електроенергия е, може да се направи много. Около 40% от е, консумацията на енергия отива за различни видове услуги в сградния фонд. Сега виждаме още едно предложение, което се стреми да промени регулаторната рамка. Препоръчва се сградите да бъдат по някакъв начин усъвършенствани. Много подходи може да има в това отношение и самият документ споменава, че има различни решения за подобряване на енергийните характеристики на сградите. Това естествено трябва да стане в дългосрочен план. Има разпоредби които говорят за използването на интелигентни, автоматизирани системи за отчитане на консумацията на енергия в сградите, така наречената електромобилност също трябва да получи тласък. За мен тя е много важен елемент. Нека да спомена обаче, че енергийната ефективност не е единствената рецепта за постигане на целите. Понякога е необходимо да има либерализация. Регулаторната рамка до сега, съществуващата регулаторна рамка, не доведе до подобрение на положението. Например, по отношение на, на, на, на бойлерите, които се използват за подгряване на вода, системата не проработи. По отношение на така наречената електромобилност, има разпоредби, които пораждат притеснение в сгради, които не се използват за обитание, всяко едно на 10 парко места ще трябва да се приспособи към новите изисквания. Мисля, че това изискване е твърде строго по своя характер. Подобна мярка ще бъде твърде скъпа, а ние искаме да бъдем ефикасни във всяко едно отношение. Мисля, че принципите, които залагаме, трябва да се прилагат и за сгради за обитание, и за сгради, които не са предвидени за е, обитание. Мисля, че би следвало да подготвим, е, да, да подходим по-скоро рационално и да отчетем и е, риска от пренасищане на пазар. Електромобилност, да, но следва да се вземат предвид специфичните характеристики в държавите членки. Господин Петърсън от името на АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на докладчика за това, че се обърна към докладчиците от другите групи на ранен етап и е готов да чуе различните виждания. Вече беше подчертано, че достъпа до финансиране за саниране на сградите е сериозен проблем. Има обаче и други проблеми и въпроси, които пречат на санирането. Необходимо е да намерим начин да решим проблема с административните пречки, които е, по някакъв начин слагат една бариера пред е, възможността за саниране. Е, тази бариера е твърде голяма и за МСП, и за отделния гражданин. Когато има финансиране, то трябва да е и достъпно. Твърде много държави членки разполагат с системи, които са изключително фрагментирани. Има отделни изисквания в отделните общини, не се дава достатъчно информация за съществуващите системи за финансиране. Сега имаме възможност да гарантираме създаването на системи на едно гише, които биха довели до по-добри условия за всички. По този начин може да се увеличи енергийната ефективност на сградите. Има добри примери в това отношение и би следвало те да се използват. Освен това, мисля, че трябва да погледнем начина по който създаваме сертификатите за енергийни характеристики и трябва да погледнем освен това стоеността на различните проекти. Не само това досие, което обсъждаме в момента, но и други досиета засягат темата за енергийните системи в тяхната цялост. И ето защо ние трябва да заложим на най-ефикасните решения, а тези решения са решенията, които са хоризонтални, които се опитват да се основават на различни технологии. Сградите са много добър пример за това, че ние не разглеждаме само самата сграда, но и различните технологии, които използвани вътре или вън в сградите, могат да допринесат за подобряване на енергийните характеристики. Появяват се много нови модели и те следва да се вземат предвид. Имаме една отлична възможност да постигнем напредък, имаме възможност да създадем инициативи, които да са екологично чисти, които да са а, разходооправдани. Нека да използваме тази възможност. Аз очаквам с нетърпение разговорите по това досия. Сега, господин Тюрмес, който замества своя колега или бъркам? Не, господин а, Марселези ще замести колегата. Е, Всъщност, господин Марселис е тук, така че ще го чуете наживо. идвам от работа в друга комисия. А, ние наистина имаме основни изисквания, които ще отстояваме и които обсъждаме с докладчика. Трябва да се спазва Парижкото споразумение и по-специално всичко, което е свързано с околната среда. Не само един градус, а градус и половина. Трябва да бъдем по-амбициозни, ако искаме да постигнем тази цел от градус и половина. Така че трябва да се промени подредбата на приоритетите и енергийната ефективност трябва да бъде основна цел на тази реформа. Една сграда не трябва да се проектира изолирано. И съм съгласен с оратора, който се изказа току-що. Сградите трябва да са част от градската екосистема. Ако искаме наистина да свием енергийното потребление – сградите трябва да се вписват в околната среда. Освен това, технологията не дава отговор на всички въпроси и трябва да мислим и за различните типове технологии, по-ефективни, по-ефтини, особено за по-бедните потребители трябва да отчитаме енергийния отпечатък, екологичния отпечатък и да отчитаме целият цикъл на живот на технологиите. Съвсем ясно трябва да се съобразяваме и с по-дребните инвеститори, кооперации и други, които могат да произвеждат ефтина енергия, която да се използва в сградите. Благодаря ви. Сега две минути за Обединената левица. Господин Силикиотис има думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Целта на това досие е да подобрим енергийните характеристики на сградите. Тази цел е много важна. Обществото може само да спечели, ако създадем една интегрирана програма за действие. За обединената левица за нашата партия тази тема е приоритетна. Искаме да увеличим енергийната ефективност на сградите. Това ще е от полза за околната среда. Освен това ще е от полза и за здравето на хората, които живеят в съответните сгради. Защото има много сгради, които не са достатъчно добре оборудвани. Енергийната бедност обаче е голям проблем и трябва да се борим срещу нея. Не по начина по който предлага комисията обаче. За да се борим срещу енергийната бедност, е необходимо да подсилим социалната политика. Всички трябва да се ползват от благата на, на обществото, трябва да има едно равновесие. Енергията трябва да бъде обществено благо. Енергийните характеристики на сградите могат да доведат до засилени е, разходи за домакинствата. Има 23 милиона души в Европа, които живеят в енергийна бедност. Комисията залага само на така наречените интелигентни сгради. С други думи, ще се използват обществени средства, за да се подсили ефекта на частните средства. Не е ясно обаче дали ще има инвестиции там, където те са най-необходими. И инвестициите ще се правят там, където гражданите искат те да се направят, или инвестиции ще се правят там, където може да се извлече печалба от тях. Това е много важен въпрос и е необходимо да вземем предвид уязвимите групи в обществото. Много често тези хора живеят в сгради, е, които не можем да одобрим е, като характеристики и затова има нужда от сериозна намеса за подобряване на тяхната енергийна характеристика. Господин Тамбуран. Благодаря. Приветстваме е, този текст, това предложение, в него има много положителни елементи, особено, що се отнася до а, реновирането и санирането на сградите особено, що се отнася до завишаване на енергийните характеристики. Това води до предимства за сградите и не трябва да се съсредоточаваме върху новопостроените сгради, а също така и върху реновирането на стария сграден фронт, фонд. Смятаме, че 10% от а, паркингите, които да бъдат а, предназначени за електрическите автомобили, а, особено като се има предвид, че Тесла ще пусне малък автомобил за 30 000 евро, това ще бъде крачка напред по електрическата, по посока на електрическата мобилност. Това е нещо ново. Съгласни сме също така и за етикетирането, обозначаването а, на сградите и включването на сертификатите. А, ние подкрепяме също така и автоматичните системи за контрол и управление – е, които водят до значително спестяване на енергия за е, обитателите на сградите. Но е, се нуждаем от дългосрочна стратегия по отношение на енергийната ефективност. Тоест тези елементи трябва да бъдат включени в енергийните програми на държавите – също така трябва да се стандартизират тези елементи и да се избегне монополната ситуация. Благодаря ви. 12. Председателя. 12 колеги са се записали за изказване. На всеки от тях ще дам по една минута. Първа е госпожа Грифин. Благодаря, господин председател. Досието е изключително важно. Енергийната ефективност е най-важното гориво. Трябва да кажа, че малко ме притеснява разминаването между важността на тази задача и мащабите на начинанието и от друга страна ограничения характер на предложението на комисията. Колегите вече казаха, че предложението е насочено към така наречените интелигентни сгради, мерките за контролирането на потреблението на енергия. Добре, подкрепям всичко това, но мисля, че трябва да говорим и за саниране на съществуващите сгради, особено в е, сградите, за сградите, в които живеят бедни е, хора. Ето защо аз мисля, че трябва да включим една по-конкретна цел. Трябва да се подобри енергийната ефективност на социалните жилища и на е, найемите, е, на, на жилищата, които се отдават под найем. Много често те са с с ниски енергийни характеристики. Много е важно да се използва санирането за подобряването на живота на местните общности. Всяко подобрение с 1% на енергийната ефективност ще доведе до санирането на 3 милиона жилища и 7 милиона души няма да бъдат повече енергийно бедни. Госпожа Ван Бремпта. Благодаря. Няколко коментара с политически характер. Няма да навлезам в подробности. Докладчик с право каза в началото, че това досие не само е важно, то е част от нашите задължения по отношение на споразумението от Париж. Нека да не губим от поглед точно този факт. Тук трябва да се вземат предвид схемата за търговия с емисии, чистата енергия, транспорта. Въобще това досие е част от една мозайка и ние трябва да работим заедно по всички тези елементи на мозайката, а не само да подбираме. На следващо място, нещо, което каза Тереза и други колеги го заявиха, нека да поработим по отношение на съпътстващите ползи. Ако напипаме точния пулс на проблема, можем да създадем и много работни места, можем да се справим с енергийната бедност. Мисля, че е добре да имаме по-амбициозни цели точно в това отношение. Благодаря. Благодаря, господин Кели. Благодаря. Искам да кажа, че много се радвам, че господин Бенсен е докладчик по това досие, защото не само, че той е голям експерт по въпроса, той дава и добър пример той самия санира своята собствена къща и то по най-съвременните стандарти за енергийна ефективност. До сега не беше споменато образованието. А аз съм от Ирландия. Е, ние станахме свидетели на балона с е, жилищата. Много нови жилища бяха построени и не искам това, което се случи в Ирландия, да се случва където и да било от тук нататък. Когато говорим за енергийните характеристики на сградите, е, трябва да е, гарантираме, че има необходимите умения. Аз говоря за хора, които се занимават с поставянето на контакти, водопроводчици, всякакъв тип строители. Не е достатъчно само да има е, енергийна интелигентност. Хората, които изграждат сградите, трябва да бъдат достатъчно добре обучени. Благодаря. Следващия оратор. Стало че се указва, че благодаря. Искам да благодаря на докладчика. Когато говорим за така наречения зимен пакет, става все по-ясно, че преговорите ще стават все по-сложни. Това го видяхме и в разговорите в съвет. Държавите членки като цяло са за, но трябва да говорим и по не чак толкова важните въпроси. Ако влезем в конфликт с съвета, ще забуксуваме и ще забавим изпълнението на инициативата. По отношение на директивата, текста не се променя кой знае колко, но има някои важни аспекти. На първо място липсва определение на така наречените сгради, които са с почти нулева консумация на енергия. Тук се дава приоритет, е, отдава се приоритет на държавите членки. Директивата съдържа, освен това, първоначалния член четвърти от Директивата за енергийната ефективност. Това е нещо добро. По този начин можем да финансираме е, санирането и да се справим с енергийната бедност. Аз мисля обаче, че член пети трябва да бъде премахнат и текста трябва да се прилага не само а, за а, обществени сгради, но и за други видове сгради. Господин Количек. Благодаря. Взимам повод от казаното от колегата. Мисля, че обществените сгради и социалните сгради също трябва да получат специално внимание. Тук не става дума само за е, изолация. Трябва да можем да изграждаме и защити срещу слънчевата светлина. В много части на Южна Европа, например, може да се съхранява енергия по този начин. Вентилацията е изключително важна. Сградите трябва да са изключително добре вентилирани, защото иначе се създава един микроклимат, който е много вреден за хората, които живеят в сградите. Когато обсъждаме различните мерки, трябва да предвидим един прост начин за оценка на сградите. Ако искаме да изолираме сградите с европейски пари, трябва да обърнем внимание на енергийната бедност. Ако успеем да решим проблема с енергийната бедност, ще успеем да гарантираме и достъп до минимално количество енергия. Понякога а, има конфликт с а, различните органи, които се грижат за опазването на културното наследство. Е, и последният ми коментар е свързан с необходимостта от хармонизация на контактите, електрическите контакти. По-настоящем е невъзможно да се зареди един електромобил. Сега господин Бланко Лопес. Не, не. Сега е господин Тюрмес. Uh, you, благодаря ви. Благодаря, Бен, за представенето на доклада. Дългосрочното планиране е много важно и в това отношение има разминаване между това законодателство и законодателството на държавите членки. Трябва да препрочетем текста, който е пред нас, за да видим дали аспектът свързан с социалните жилища може да бъде подсилен в контекста на дългосрочното планиране. Вижте какво се случи тази зима в много от държавите а, с този а, смог. Имаше а, голямо замърсяване заради затоплянето на жилищата. Нуждаем се и от последователна стратегия в това отношение. Бент, още нещо. Не зная дали имаме решение на този въпрос цените на петрола са относително ниски. Прогнозите са, че това ще продължи да е така. Как тогава може да се създаде е, бизнес модел, който да разчита само на частни средства при е, положение, че имаме такива ниски цени на петрола? Нека да бъдем реалисти. Трябва да се стигне до 2050 година до 0% въглеродни емисии. Това означава, че ще трябва да се привлекат и публични средства, за да може да се получи ефекта на лоста. Ето защо трябва по-внимателно да помислим как да разходваме по-добре публичните средства, докато цените на петрола и на газа са ниски и цената на въглеродния диоксид е ниска, няма да има достатъчно привлекателност за бизнеса. Няма да накараме хората да реновират сградите. И върху това трябва да помислим. Благодаря, господин Бланко Лопес. Благодаря много, господин председател. Енергийната ефективност на, на сградите има основно а, значение и свързано с стратегията а, за ниски въглеродни емисии. И подобно на изграждане на сградите а, водят а, до економия на енергия, но основната част на сградния фонд не отговаря на тези условия. И трябва да се насърчава санирането и реновирането на сградите, защото това създава работни места, по-ефтино е и гарантира добри условия за обитаващите тези сгради. Трябва да се засили информираността а, и а, да се подобряват сертификатите, а, сертификатите за енергийна ефективност. Това е шанс, който не трябва да бъде изпускан. Благодаря. Мисля Спираки. Спираки. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι και εγώ ευτυχής που είναι ραπορτέρ. Благодаря ви. Радвам се, че господин Бенсън е докладчик по темата, защото интелигентното жилище в това отношение е добър пример. Но трябва да запълним пропуска, който съществува между тези интелигентни сгради и неподдържаните такива. В Солун бяха направени много усилия в това отношение – голяма част от населението живее в енергийна бедност, в неефективни от енергийна гледна точка сгради. Трябва да разберем понятието енергийна бедност, защото това положение е непоносимо за гражданите. Нуждаем се от платформа за финансиране – Фонда за стратегически инвестиции и другите фондове трябва да се съберат в рамките на една платформа, за да може да преследваме нашите цели. Трябва да информираме също така обществеността за положителните резултати, които очакваме. Благодаря. Благодаря, господин председател. Няма да повтарям казаното от колегите но смятам, че е, един от елементите, които не са сред най- обещаващите е, в това предложение, е, всъщност е, не става дума за ревизиране на директивата, а известното и а, изведение и адаптиране съгласно член 7 енергийната ефективност се ограничава в промяна на някои правила, а не се правят нови предложения. Така че предложението на парламента следва да бъде по-амбициозно, трябва да се целим по-високо а, тук всъщност само се повтаря това, което вече е осъдено и прието. Говори се а, за някои сгради, а, които имат административно предназначение. А, енергийната ефективност на сградите е наистина стратегическа цел, която трябва винаги да имаме предвид. Uh, Господин Каренч, благодаря ви. Интересна дискусия. Нека да посоча един практически аспект. Очевидно е, че трябва да се увеличи енергийните характеристики на сградите. Но да не забравяме проблема с цената и с квалификациите. Имаме пример за трите балтийски държави, но този пример може да се види също така и в източна Европа. В източна Европа има много сгради от 70-те, 80-те години, които съвсем не са енергийни ефективни. За да се санират тези жилища и за да се изградят нови, трябва да се реши проблема с квалификацията на работниците. За да се изолира дадено жилище, за някой е достатъчно просто а, да се залепи бетонен или гипсов блок отвън, но ако няма необходимата вентилация, това само ще влуши състоянието на сградата. Ако искате да има добра вентилация, тогава трябва да се поеме съответната цена не говорим за социални жилища. Те са строени като такива, но са закупени от по-бедните хора. По-богатите са се изнесли от тези сгради, закупили са по-добри такива, така че отново имаме проблем с бедни хора, които живеят в енергийно неефективни сгради. Въпросът е откъде ще дойдат парите. Не трябва да се вдига найма на тези е, жилища нека да не попадаме в един омагиосен кръгъл, кръг. Благодаря ви. Аз също се вписах сред списъка на ораторите и бих искал да се спра на казаното от господин Кели. Той каза, че господин Бенсън има една чудесна къща, която може да ни служи за пример. Нека напомня на докладчика и на докладчиците в Сянка, че в 28-те държави членки е, държавата е основният собственик. И държавата трябва да служи за пример. В доклада на господин в казаното от господин Карин чухме, че има много сгради, които са в ужасно състояние, но те са собственост на държавата. Така че държавата трябва да приеме законодателство, а не само да налага такова на частния сектор. Препоръките ми към докладчика са да признае, че държавите са основния собственик на сгради в Европейския съюз. Господин Ярек. Е, ефективности будинков. Благодаря, господин председател. Когато говорим за енергийни характеристики на сградите, не трябва да забравяме, че този проблем се среща на местно равнище. Защо? Защото топлинната енергия не може да се пренася на дълги разстояния. В Европа има големи различия от гледна точка на географските характеристики. На север се нуждаем може би от 2000 кВт в час, докато на юг 30 кВт в час са напълно достатъчни за а, топлинна енергия. Така че, нека да внимаваме, ако решим да въведем някаква единна система, която да се прилага за всички. Това е първото нещо, което исках да кажа. На второ място. ще създаде много работа на архитектите в държавите членки. Те са тези, които ще трябва да се занимаят с въпроса, като отчитат и метеорологичните различия между нашите държави. Ähm, Благодаря. Да, е, бяха подчертани много важни елементи, свързани с енергийната ефективност и енергийната бедност, но искам да се спра на един въпрос. Ако наблягаме винаги върху енергийната ефективност на сградите, това означава ли увеличаване на тяхната цена? Това означава, че и наймите ще бъдат завишени и населението няма да може да ги плаща както означава и по-висока цена на тези сгради, които се купуват на тези жилища. Разходите ще бъдат увеличени, така че трябва наистина да помислим на това, дали няма да бъдем контрапродуктивни, ако се увеличат разходите по поддръжката на сградата и самата цена на жилището или на найема, това всъщност ще означава, че ще постигнем точно обратната на преследваната цел. Благодаря, господин председател. Бих искал да направя коментар. В по-голямата част от източните държави има много жилища, които трябва да бъдат реновирани. Средствата са на лице от регионалния фонд. Но пък този фонд не позволява местните общности на самоуправление да покриват частните разходи. Ако едно от хиляда е, лица е против санирането на блока, то, то, то не може да се направи. Простъпките в това отношение много е, често биват възпрепятствани от административното бреме – Стига се до там, че европейските средства не са разходвани и жилищата в крайна сметка не са енергийно ефективни. Благодаря ви. Някой друг желая ли да се включи в дебата? Не. Благодаря ви наистина за проявената от вас дисциплинираност. Сега да чуем представителя на Генерална дирекция енергия. Благодаря, господин председател. Изключително интересна дискусия. Очакваме да видим как ще се развие тях. Нека да се спра на някои от коментарите, които чухме. Господин Бенсън, бихме искали да чуем вашата идея за начина по който законодателството може да насърчи достъпа до частни средства. Доста неща се случват в това отношение, но би било интересно да чуем и вашето мнение. Как да се отключи тази неподвижност на енергията, също е въпрос, на който ще трябва да си отговорим. Относно уменията, те са обхванати в хоризонт 2020, защото действително, ако не разполагаме с квалифицирана работна ръка, няма за какво повече да говорим това няма да залегне в законодателството, но ще залегне в някои паралелни действия. На тези от вас, които се опасяваха от разходите за мобилността на енергията, има такива разходи. Те възлизат на 8 милиарда, което не е малко. Но тук сме изправени пред проблема с кокошката и яйцето относно енергийната мобилност. Къде е как да направим така, че енергията да стигне до хората, които се нуждаят от а, нея. Ще трябва наистина да помислим как можем да се справим с този проблем. Съгласни сме с казаното за единното звено за контакт. Това е залегнало в програмата до 2020 година, но трябва да се види какво да се направи на национално равнище. Вие дадохте пример с вашата държава и за ефективната схема, която се прилага там. За нас би било интересно да чуем какво точно се прави. Съгласни сме и с казаното до господин Марчелези относно необходимостта от по-широка система. Нуждаем се от интелигентни индикатори, които да ни покажат дали е възможно да се направи връзка – в електрическата система, например. Би било добре, когато има тази възможност, да се използват слънцето и вятъра като енергийни източници. Ние не държим само на решение обвързано с по-низко данъчно облагане. Трябва да помислим също така, не може ли водата, например, да се затопля чрез слънчевата или вятърната енергия, не чрез електричество, ако това е възможно и когато това е възможно. На господин Силикиотис бих искал да кажа следното. Вие говорихте за енергийната бедност. Тя бе спомената и от други ваши колеги. Правейки това, което правим и което предлагаме, ние обслужваме интересите на хората с ниски доходи. Когато някой найме жилище, той, то наймо, наймателят трябва да е наясно с енергийните характеристики на жилището. Ако енергийната ефективност не е добра, тогава наемодателят ще трябва да се погрижи за повишаването на енергийните характеристики на жилището. Това, което искам да кажа, че по този начин над 3 милиона жилища, в които има щупени прозорци и други проблеми, всички тези, е, за всички тези жилища ще бъде от полза това законодателство. На господин Тамбурано. Съгласни сме, че има тясна връзка с начина по който е оформено законодателството на държавно равнище. Относно възобновяемите източници, ние се използ... опитваме да използваме директивата за енергийна ефективност и се опитваме възобновяемите източници да бъдат използвани и за сградите. Дългосрочното планиране е момента, в който се прави връзката с правителствените планове. Когато държавата взема решение в дългосрочен план, тя наистина се нуждае от информация за стойността и на енергията. Съгласни сме и с казаното от вас във връзка с конференцията от Париж. Ще има и други мерки, които ще бъдат част от европейския принос за постигането на целите за периода след 2030 година. Трябва да имаме някакво количествено измерение на работата, която вършим. В отговор на господин Пок и разширяването на приложното поле на законодателството. Не сме предлагали да се стигне до нулева енергийна ефективност. Ако използваме член 5 от директивата за енергийната ефективност и включим тази разпоредба в настоящото предложение, това може да ни свърши работа, но не трябва приложното поле да обхваща и други сектори. Защото ако разширим приложното поле, ако включим и други разпоредби, ще се стигне до една удължена и сложна дискусия, а самия вие казахте, че трябва да има баланс с становището на съвета. Ето защо бихме искали да ви помолим да се придържаме към приложното поле, което ние предлагаме в нашето предложение. На въпроса за публичните средства на господин Турмес, да, много може да бъде постигнато без публични средства. Просто като се преодолеят сред пречките пред частното финансиране. Трябва да се направи така, че частното финансиране да достигне до сградите. Така, например, трябва да имаме ясна информация за това, когато дадена дограма се смени, например, с колко ще се повиши енергийната ефективност на сградата. Това са все елементи, на които трябва да отделим внимание. Наказаното от господин Карен, че господин Ника за частната собственост. Да. Проблемите обикновено са свързани с договорните отношения. Но имаме и примери за добри практики в това отношение. Бях на една среща в Латвия, където имаше представители на Литва и на Естония – и тогава чухме какво се прави в тези държави по отношение на публичните сгради. Доста можем да се получим от тях. Да, определено трябва да обърнем внимание на разходите. Ако погледнете новите жилища, ще видите, че те са много по-енергийно ефективни. Стига се до там да се направи някакъв економически избор, дали да има нулева енергийна ефективност или не. Благодаря ви, казва председателят. Мисля, че успяхте да отговорите почти на всеки един от ораторите. Сега да чуем отново докладчика господин Бенцън. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички докладчици в Сянка и колеги, които коментираха това досие. Новите сгради представляват само 1,5% от сградния фонд на годишна основа. Така че трябва да обърнем повече е, внимание на този проблем. Дългосрочното планиране е много важно в това отношение. Редица колеги говореха за енергийната е, бедност и необходимостта от е, саниране на обществените сгради. Напълно съм съгласен с нашия председател, който каза, че много от нашите общини, региони и даже държави имат много-много неефективни сгради и те могат да станат пионери в нашето начинание. Искам малко повече да кажа за това, че имаме и Б, ЕФСИ, имаме структурните фондове и така нататък. Обществените средства обаче не могат да решат е, проблемите ни. Трябва да направим е, някакъв напредък по отношение на частното финансиране. И ето защо основният въпрос тук е как да, да успеем с частното финансиране в рамките на това досие. Да се надяваме, че много участници ще се включат в начинанието. Към госпожа Ван Бремт, ние не действаме ограничено. Е, ВЕИ, е, всякакви екологични стратегии, е, тази мозайка я следваме. И накрая искам да благодаря на моите сътрудници за сътрудничеството. Очаквам с търпение бъдещите ни разговори. Благодаря господин Бенсен. Така стигаме до следващата точка от нашия дневен ред. Това е точка 11. Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници или ВИ. Искам да ви кажа, че имаме около част, час за този разговор. Ще си изкажат естествено докладчиците. Сега ще дам думата на докладчика господин Бланко Лопес за 5 минути. Благодаря много, господин председател. Предложението на комисията ни а, дава възможност а, да предприемем а, съответните мерки, съобразени с промените а, по отношение на енергийните източници, а, както и да се отчете постигнатия напредък тук. Ангажиментът на Европейския съюз във връзка с климатичните промени е един от важните елементи, както и развитието на възобновяемите източници, нещо, което предоставя възможност за създаване на нови работни места – и ние трябва да играем една пионерска ключова роля тук. Разполагаме с необходимата научна база, с професионалистите, така че можем да се възползваме от този шанс. Също така има промяна в цените на новите енергийни източници защото това е важен възможност за ефтина енергия и конкурентоспособност. Пакета чисти енергийни източници съдържа елементи в тази посока, но тези мерки като че ли не са достатъчни с оглед на нашите цели. Нашата отговорност като парламент е да преследваме целите за 2300 година, както и тези за 2050. Т.е. трябва да се целим по-високо от тези 27% ВИ и да приемем тази цел 27% още за 2300 година. Този идеал вероятно е възможно да бъде постигнат без особени усилия, така че трябва да завишим а, тази цел, за да а, се съобразим с целите а, за 2050 година. Тази нова цел трябва да придобие задължителен характер на национално равнище. Трябва да бъдем конкурентно способни и пакета зима трябва да даде възможност да се включат по-добре и в енергийния микс. Въвеждането на мерки, действащи с задна сила, е важен елемент. И трябва да засилим този аспект. Трябва да засилим а, този облик на Европа, а, което ще доведе до значително увеличение на инвестициите по време на този преходен а, период, прехода към възобновяеми източници. И тук потребителят ще има да играе важна роля – това е ключов елемент. Включването на а, тези елементи и възможността да произвеждаш а, собствено електричество също е важен елемент. Така че електрическите автомобили, а, складирането на енергия благодарение на интелигентни мрежи. Всички тези процеси трябва да бъдат улеснявани и а, това трябва да бъде а, право за потребителя. Трябва да се премахнат а, изкуствените бариери пред това развитие. Още един елемент, върху който трябва да работим, е включването на ВИ в транспорта. Трудно ще постигнем нисковъглеродна економика, ако не включим тези източници в транспорта. Економическия растеж и развитието на технологиите трябва да ни доведе до приемането на съответните текстове. Енергията трябва да бъде чиста, по-ефтина и водеща до увеличаване на работните места. Това е едно значително предизвикателство пред нас, но същевременно и шанс. Uh, сега докладчиците в сянка от името на НП господин Кели. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам предложението на Комисията за промяна на директивата. В него има редица положителни елементи. Нека да кажа сега какви са моите първоначални виждания. Не говоря за предложение. На първо място беше казано, че целите са важни. Говорим за тези 27% като предложена цел. Следователно, не трябва да забравяме, че парламента вече на няколко пъти е говорил за цел 40%. Някои хора смятат, че 30% е твърде висока цел, други смятат, че е твърде ниска, но в миналото е имало мнозинство за по-висока цел и ние сме обвързани по някакъв начин. Трябва да заложим на по-ефективната цел. Необходимо е да се погледнат предложенията и поручванията на комисията, които са в основа на тази цел 27%. Що се отнася до фотоволтаичните източници на енергия, ветрената енергия, тук може много да се говори за целите и трябва да внимаваме каква е действителността. Освен това е необходимо да сме предпазливи, да не изпращаме неправилния сигнал към индустрията. Нека да не забравяме, че ако заложим на сценария, който определяме като неправене на нищо, ще постигнем цел 24%. И ако тези изчисления са верни, 27% не е кой знае колко амбициозна цел и тя трябва да се обсъди. По отношение на потреблението, трябва да кажа, че текстовете, свързани с потребителите, са, са важни. Говорим за енергийния микс, говорим за увеличаването на ВИ като част от енергийния микс. Публичните мерки са ефикасни в това отношение. Трябва да внимаваме, да имаме справедливост. Разходите, които се генерират за мрежите за дистрибуция, трябва да бъдат разпределени справедливо. Трябва да се отчита капацитета, разходите обаче не трябва да бъдат разпределени върху всички, тъй като няма кой знае колко много потребители, които ще извлекат полза от новите инициативи. По отношение на възобновяемите източници на енергия, отоплението и охлаждането, мисля, че тук трябва да се поговори малко повече. Целта от 1%, която очертала комисията, може да бъде обект на разговори. И накрая искам да кажа, че трябва да разгледаме много предпазливо въпроса за биогоривата. В миналото не успяхме по този въпрос. Не трябва да се спъваме още един път в същия камък. Времето напредна и аз мисля да приключвам. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Ханс Олаф Хелкен. Това съм аз, аз съм докладчик в Сянка от името на ЕКАРА. Комисията предлага 27% дял възобновяема енергия е, в цялостното потребление на Европейския съюз. Дали ще се увеличи тази цифра или не, още не знам. Приноса на всяка една отделна държава членка трябва да бъде доуточнен. Предложението, по-моему, не предвижда отраслови цели. Освен това се въвежда квота за използване на ВИ. Най-противоречивия елемент, според мен обаче, е това, на който се въвежда по отношение на транспорта и биогоревата от 7 на 3,8%. Казва се, че ще има въздействие върху косвеното земеползване. Знаем за тези аргументи не трябва да забравяме, че новите бизнес модели, които се появяват, разчитат много на екологичните инициативи, използването на биогоривата. Въпросът е до каква степен европейските потребители в крайна сметка ще бъдат засегнати от промяната на тавана. Има някои научни съображения срещу така нареченото отрицателно въздействие върху земеползване в Европейския съюз се потребяват все повече и повече биогорива. Докладчик Лопес казва, че иска да предложи увеличаване на целта от 27 на 30% възоснова на предишно решение на Европейския парламент. Освен това, той смята, че трябва да се заложи на конвенционалните биогорива. На този етап трябва да кажа, че съм готов да чуя различни виждания. Не се застъпвам твърдо и неотменно за своите позиции, но трябва да подчертая необходимостта от това държавите членки да могат да решават какъв точно енергиен микс да използват. Господин Федерле. Благодаря, господин председател. Съгласен съм, че има възможност да се подобрят нещата. Това го каза и докладчика. Виждам, че ЕКР и е НП са готови да отстъпят поне малко. Искам да кажа, че ИТРЕ е, може да е, използва едно проучване, което вече е направено в рамките на комисията. Цифрите на комисията обаче са от 2012 година, ако не се лъжа. И това означава, че е, не се отчита развитието на цените между 2012 и 2017 година. А има много големи промени в разходите за инвестиции в ВИ. И съответно това означава, че бихме могли да имаме една по-амбициозна цел, а разходите няма да се увеличат. Естествено, парите трябва да се използват целесообразно. Е, призовавам колегите да ме подкрепят точно по този въпрос. Е, дела на ВИ по отношение на отоплението и охлаждането трябва да отчетем опита на някои държави членки, които вече имат голям дял на ВИ точно по отношение на отоплението и охлаждането. Ако приемем факта, че всеки трябва да има увеличение с определен процент, то съответно страните, които вече почти изцяло използват отопление от възобновяеми горива, няма как да изпълнят целите. Чух казаното от докладчик от ЕКР по някои определени теми. Трябва да е, гарантираме, че ще има цялостно намаляване на използването на парникови газове, независимо от това за какъв е, материал е, говорим. По отношение на биогоривата и горите, държавите членки трябва да могат да решават не само за енергийния микс, но и за своето лесовътство и горско стопанство. На следващо място, нека да признаем, че самите гори в Европа са страшно различни. Дебата по отношение на горското стопанство е много различен и позициите са различни в зависимост от това откъде идват депутатите. Някои държави са покрити е, в рамките на 75-80% от е, гори някои други държави пък имат големи проблеми да имат устойчиво лесовътство и това трябва да се вземе предвид. Две неща. Инвестициите в ВИ намаляват през последните години и аз мисля, че това досие е изключително важно, за да се изпрати ясен сигнал за инвеститорите. Трябва да се отправи е, послание за една, за една ясна цел. Освен това, трябва да гарантираме, че ще се увеличи частното инвестиране и накрая, и се обръщам с апел към всички колеги от комисията, имаме много голяма отговорност в рамките на така наречения зимен пакет и аз искам да призова всички да е, спрем с тази битка за правомощия между комисиите. Ако искаме да разгледаме сектора на СТЕ, зимния пакет и сектора, който не е свързан с СТЕ е в един пакет, трябва да подстъпим малко. Естествено, трябва да играем лидерска роля. Знаем, че ще имаме битка с комисията по околна среда относно критериите за устойчивост, например. Ето защо е необходимо да се изправим категорично и да се погрижим поне да има смесени правомощия, за да може и ние да поемем пълно отговорност за резултатите по целия зимен пакет. Благодаря, господин Федер и господин Тюрмес. Благодаря. Благодаря, уважаеми колеги, за това, че имаме консенсус или почти имаме консенсус за това, че тези 27% са твърде неамбициозна цел. Защо? Защото разходите намаляват. Погледнете последните търгове по отношение на слънчевата енергия, ветрената енергия, произведена в морето. Данните на комисията са доста остарели и ние трябва да пледираме за актуализацията. Или комисията трябва да актуализира своята информация, или ние трябва да направим някакво ново проучване. Когато говорим за ефикасност 33-35% казват някои, нека да видим каква е обосновката за всичко това. Аз не разбирам защо комисията казва, че 50% зелена електроенергия до 2300 година е максималното, към което може да се стремим. След това обаче комисията казва, нека да заложим на електрическата мобилност, на електрическото отопление. Какъв е смисъла да използваме автомобили, които разчитат на стари системи? Няма, няма никакъв смисъл. Ако една. Е, кола използва въглища, естествено, че генерира повече въглерод, отколкото колата, която използва дизел. Затова трябва да се стремим към по-високи нива на, на използването на електрическа енергия. Е, отново казвам, говорим за електрическа мобилност, говорим за енергийна ефективност, постоянно говорим за тази ефективност. Защо да нямаме и е, по-голям дял на електрическото отопление? Тук става дума най-вече за капиталови разходи. ВИ са свързани най-вече с капиталовите разходи. Всички знаят, че земята в Польша е по-ефтина, отколкото земята в Дания. Един търк в Дания представлява 95 евро за мегаватт час. Е, как да обясним, значи факта, че става дума за една и съща сума или почти една и съща сума, но земята в Полша е много по- ефтина. 95 казвам в Дания, 55 в Полша. Какво представляват капиталовите разходи? Капиталовите разходи са по-високи в Полша, отколкото в е, Дания. Е, турбините в Германия са по-ефтини, отколкото турбините в Румъния. Този пример е от същия характер. Значи трябва да се стремим към намаляването на, на капиталовите разходи. Всички инвеститори ще ви кажат, че колкото по-малък е риска, толкова по-ефтин е капитала. И още нещо, което не е достатъчно добро в предложението на комисията, управлението по отношение на ВИ е твърде слабо. И аз съм съгласен с докладчика. Трябва да се върнем към задължителните национални цели. Това дава сигурност за инвеститорите. Сигурността е един много важен елемент. Трябва да помогнем на държавите членки да използват ВИ по един полезен начин. Има нещо, което липсва. Има доклад, доклада Чечини, който казва каква е стоеността на това да не работим заедно по отношение на електричеството. Говорим за разходи за системата, системни разходи в Юго-Источна Европа, в Балтийските държави, в Централна Европа. Нека да накараме правителствата да разберат, че не става дума за бреме, става дума за възможности за Европа. Сега госпожа Лопес Бермехо. Президенте. Благодаря много, господин председател. Предложението на комисията е толкова, с толкова ниски амбиции, че се чудя дали съответните служби са координирали своята дейност. Защото тук се ограничаваме в инвестициите на съответния олигопол. А това едва ли съответства на нашите цели за намаляване на емисиите съгласно КОП-21, Парижкото споразумение борбата с енергийната бедност и другите елементи. Ние знаем кое е ефикасно и задължителните за всяка държава членка изисквания действат. Така че този парламент е приел достатъчно текстове в тази посока. Необходима е по-ясна визия за стойността, цената на всеки източник, така че да бъдат защитени интересите на всички действащи субекти в тази сфера. Обедена съм, че ще работим съвместно и ще постигнем в крайна цел един добър, добър доклад. Благодаря ви. Е, е, господин председател, Многократно сме подчертавали, е, че ние сме за а, запазването на националните цели, е, що се отнася до а, дела на ВИ. Така че ние ще работим в тази посока. Ние не смятаме, а, не можем да приемем лявата ръка да не знае какво прави дясната а, в рамките на Европейския съюз. И както а, това а, беше посочено а, по отношение на доклада за енергийното употребление, ние ще се борим за защитаване правата на всеки а, един. Но а, потребителите и тези, които произвеждат енергия, те е, допринасят е, за това развитие. 120 е, милиона потребители от училища, болниците и така нататък могат да отговарят на 19% от исканията. През 2050 година половината от гражданите на Европейския съюз могат да работят тази посока и да прилагат ВИ. Е, Европейският съюз, комисията ни посочва, че Европейският съюз трябва да бъде номер едно в света по отношение на ВИ, но други данни от други източници сочат, че много държави извън Европейския съюз напредват по-бързо от нас. Така че ние трябва да работим за една правна рамка, която да гарантира това потребителите да бъдат истински субекти в тази сфера, без да се предебрегват всички предимства, свързани с местните инвестиции и създаването на работни места – You, Благодаря, господин Тамбурано. Още седем колеги поискаха думата. Господин Каренч за една минута е прав. Благодаря, господин председател. Още веднъж една интересна а, дискусия. Бих искал да се спра на практическите аспекти. Досието е важно. Несъмнено, повече възобновяеми източници са добри за Европа, за климата, за енергийната ни независимост и така нататък и така нататък. Но не трябва да забравяме нещо свързано с регламента за пазарния дизайн. Колкото повече прекъсване има в системата, толкова повече ще имаме нужда от резервна мощ това означава субсидии за изкопаеми горива. Това е проблема. Ако не искаме да има субсидии за изкопаемите горива, тогава трябва да помислим как да има субсидии за възобновяеми източници. Двете неща са свързани. Непрекъснато искаме да ни свети лампата, нали така? А, не... Нека да помислим как да насърчим използването на възобновяеми източници, без това да предизвика повече търсене за производителите на изкопаеми горива. Нека да помислим. Двете неща вървят заедно. Една минута, господин Марта. Благодаря, господин председател. Аз ще наблегна на един елемент, който създава сериозен проблем, не единствения, разбира се, но този е важен. А, именно това е твърдия принцип за спазване на учен неутралитет при държавните поръчки. Това не отчита ефективно управление на териториите, пречи на осъществяването на индустриалното развитие. Да речем е, един регион крайбрежен, който иска да развива ветрогенератори офшорно, но не може да вземе решение за държавна поръчка само за възобновяеми източници трябва да се отчитат и другите източници, е, е, фотоволтаични панели или биомаса. И е, това наистина няма ли да доведе до фаворизиране на китайските фотоволтаични панели? Това наистина създава проблем, защото гражданското общество, местните органи трябва да се съобразяват с това. И има правомощия, които не са правомощия на комисията. Благодаря. Господин Кор. Дякую. Колега поуказал в целку dobře Благодаря ви. Мисля, че колегата, който говори преди малко, се изрази много добре. В някои случаи е много по-добре да се а, инвестира в слънчева енергия, в други случаи е по-добре да се инвестира в вятърна енергия. А, по този начин ще имаме резервна енергийна мощ. Например, биомасата. Ако използвам биомаса за производството на газ, а не за производство директно на електричество, може да използваме и енергията на водата. Има различни е, видове помпи Същевременно за много от ресурсите се нуждаем и от резервни източници. Не може да разчитаме непрекъснато и постоянно на вятъра, на слънцето, което означава, че трябва да променим политиката си и тя да придобие по-различен вид. А относно преноса на енергия, непрекъснато говорим за въглерода. като че ли Европейската комисия изобщо не проявява интерес към него. А според мен, той може да ни помогне при производството на енергия. Без значение дали това става чрез слънчевата енергия или е, вятърни турбини в морето. Благодаря ви. Благодаря, господин Сориньо. Благодаря, господин председател. Поздравления на докладчика. Аз поделям неговото мнение. Производството на енергия от възобновяеми източници е ключ към успеха, особено с оглед на енергийната ефективност, борбата с климатичните изменения. Това е принос за платежния баланс на много от държавите, подобрява инвестициите. Така че смятам, трябва да бъдем по-амбициозни в нашите цели, като отчитаме и економическите и други аспекти, свързани с развитието на Европейския съюз. Трябва да се осъществи интелигентен преход към новите източници, като се чита и конкурентно способността. Трябва да продължим да насърчаваме и научно-развойната дейност, да се работи по посока на складирането на енергия. И накрая искам да подчертая, тъй като все още нямаме окончателни и пълни отговори, трябва да продължим да насърчаваме складирането чрез различни форми, така че да се запази тази енергия. Благодаря. Госпожа Вернер, благодаря, господин председател. Като докладчик в сянка по отношение на проектирането на пазара, аз внимателно следя тази тема. Възобновяемите източници играят съществена роля за реформата на енергийната система, една децентрализирана система. А, предложението на комисията за преработване на тази директива подлежи на подобрение, на усъвършенстване. Смятам, че трябва да се възприемат по-амбициозни цели. Още дълго ще обсъждаме този въпрос, но моята група и аз самата смятаме, че тази цел 27 процента и не отговаря на нашите намерения. Смятаме, че не е достатъчно амбициозна тази цел. Разбира се, системата за подпомагане е действаща, но тази система не е достатъчно прозрачна, и а, нашите министерства а, трябва да а, намерят а, а, съответния компромис. Този подход не гарантира а, ефективно планиране. Предвидени са тук елементи, свързани с инвестициите, но а, това трябва да бъде допълнително развито. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая две затруднения. Първо, биогоривата и а, тези от първо а, поколение а, много е, значителна е тази промяна за 2300 година и е, застрашава използването на биогоривата. Няма да навлизам е, в в е, е, детайли, но ние внасяме 70% от е, необходимите биопротеини е, и е, още един елемент технологичната неутралност, въпрос, който вече беше засегнат. Искам да подчертая тук недостатъчната яснота относно държавните поръчки. Местните органи на власт би трябвало да предпочитат една или друга технология в зависимост от климата и спецификата на региона, както и на индустрията развита на, в, този, в съответния регион. В Елзас, например, няма възможност за развитие на тази технология, но така или иначе ще има допълнителни и дълги дискусии по тази тема. Благодаря, госпожа Гри. Uh, thank you, Chair. We need to... Благодаря, господин председател. Необходимо е да има европейска правна рамка, за да сме сигурни, че Европа ще стане първа в света по употреба на възобновяеми източници. Трябва да има и стимули за инвеститорите. Затова смятам, че предложението на комисията трябва да бъде подобрено допълнително. То не е достатъчно амбициозно, както казаха и някои от колегите. Трябва да има а, правно обвързващи цели от 40% и национални правно обвързващи цели, за да сме сигурни, че ще постигнем целите за 2300 година по отношение на възобновяемите източници. Както каза Клод, Клод, трябва да а, засилим действията на държавите членки. Има различни инициативи в а, различни държави членки. Ние трябва да вземем предвид, а, че има различия между тях. Трябва да има също така а, и средства за тези държави, които се нуждаят от тях. И за да завърша положително, подкрепям предложението за подкрепата за стабилност както и допълнителните права, които се отпускат на потребителите, както и признаването на енергийните общности. Всичко това ще даде възможност за енергиен преход. Господин председател, смятам, че а, всичко до тук доказва, че на този пакет трябва да се гледа като на пакет. Благодаря, господин Корумбашев. Благодаря ви, господин председател. Аз наистина не вярвам в системи, в които а, всички отговарят за всичко. И не вярвам, че е възможно да постигнем дори целта от 27%, ако няма цели за отделните държави членки. На няколко пъти поставям този въпрос към комисар Шефчович и до този момент нямам ясен отговор. Мисля, че това е едно погрешно решение, което е взето през есента на 2014 от Съвета на Европа и което трябва да бъде коригирано след призив от страна на Европейския парламент. А, как, ще, например, как ще се събере, например, бюджета на Европейския съюз, ако не знаеме всяка една членка каква вноска трябва да направи. Втория момент, върху който исках да обърна внимание, е премахването на преференциални цени за Renewables. Моята държава е една от първите, която изпълни националната си цел от 20% в програмата 2020, но знаете ли какво стана в нашето законодателство, когато премахнахме преференциалните цени? От две години насам имаме 0 мегавата възобновяеми източници построени, тъй като няма преференциални цени. Така че а, премахването на преференциални цени е със сигурност нещо, което няма да може да ни позволи да постигнем целта от 27%, а какво да говорим е за по-амбициозна цел. Благодаря ви за вниманието. For... Благодаря ви. Сега господин Турмес. За втори път. Съвсем накратко. Важно беше това, което чухме преди малко, защото трябва да помислим какво ни очаква в бъдещето. Как ще изглежда пазарът в бъдеще. Трябва да се справим с основния проблем, който е ниската цена на въглеродния диоксид. Ако удвоим капацитета на, на помпите в Европейския съюз, ще има по-малка разлика между пиковите стойности и най-низките такива. Нуждаем се от гъвкавост в системата. Сега ми се казва обаче, че такава гъвкавост не може да бъде постигната с такива цени на въглеродния диоксид. Колкото по-високи са цените, толкова ще бъдат и по-големи различията на пазара. Инвестициите ще отидат към по-капиталистическите системи. Инвестициите ще отидат за акумулатори, за турбини с отворен цикъл. Нека да видим какъв анализ направи Генерална дирекция конкурентоспособност. В този анализ се казва, че турбини за отворен цикъл а, могат да бъдат в пазара, но да бъдат пуснати в пазара, но трябва да има необходимия капацитет. И оттам идва проблема ни. Благодаря ви. Някой друг да иска думата? Не виждам. В такъв случай госпожа Маркец от комисията има думата за 3 минути. Благодаря, господин председател. Радвам се е, да ви да споделя с вас е, задоволството, с което виждаме интереса, който събуди сред вас нашето предложение. Целта на директивата е да се даде възможност на държавите членки да увеличат потенциала си по отношение на възобновяемите източници и да се постигне целта от 27% от 2030 година. Както каза господин Бланко, а и останалите, това е важно законодателно предложения, за да може Европейския съюз да играе водеща роля в световен мащаб. Осъзнаваме, че Европейския парламент в миналото поддържаше по-висока цел от поне 30%, но на базата на моделирането решихме, че тази цел от 27% до 2030 година е възможна, като същевременно преследваме и целите за нисковъглеродна економика. Това е предложението на Европейската комисия, което, както знаете, бе подкрепено през октомври 2014 година от съвет. Както казаха някои депутати, господин Келли, Федерле и Турмес, Оценката на въздействието беше подложена на критики, защото използва нереалистични разходи и цифри за някои възобновяеми технологии. Но нека да уточня, че тези цифри бяха просто примерни. Ние сме използвали модела Primes, който ни дава възможност за моделиране, а презумците за съответните разходи почиват на събраните от нас данни. Мога да ви предоставя повече яснота в това отношение по време на следващите ни дебати. Тук съвсем не говорим само за установяване на цели. Целта е да имаме балансирани мерки между топлинната енергия, електрическата енергия, тъй като по този начин ще се подобрят обстоятелствата за финансиране на възобновяемите източници. Енергийната ефективност беше обект на законодателство. Сега пристъпваме и към следващата тема. Целта е да има по-координиран подход за схемите за подкрепа на държавите членки. Те трябва да се базират на пазара, за да има минимално изкривяване на пазара, за да може възобновяемите източници да се използват разходосъобразно в Европейския съюз, нещо, което посочи господин Каринс. Трябва да се инвестира също в новите технологии, за да има новаторство. Ще има някои ретроактивни промени. Целта е да има повече прозрачност при законодателстването, повече правна сигурност, Разглеждаме високия потенциал на източниците за охлаждането и отоплението. Това е важно, за да постигнем целта от 27%. Просто призваваме държавите членки да увеличат с 1% дела на възобновяемите източници в този сектор. Както и да отворят пазара си за доставчиците на възобновяеми източници. На следващо място намаляването на въглеродните емисии от транспортния сектор. Целта е постепенно и там да навлизат възобновяемите източници, да се произвежда електроенергия от възобновяеми източници. За тази цел ще има и специален мандат за биогоривата. В отговор на господин Тамбуран бих искал да кажа, че има енергийни общности, които да могат да се самозадоволяват от гледна точка на електроенергията. Потребителите също ще трябва да участват в разходите за този вид производство на електроенергия. На следващо място намалява се административното време за възобновяеми източници чрез въвеждането на единно звено за контакт. Опростява се процедурата за нотификация за по-дребномащабните проекти. И накрая гарантира се, че биомаса, която се използва за енергия, ще доведе до намаляване на емисиите в сравнение с изкопаемите горива. Така няма да се стига до обезлесяване или увреждане на местообитанията. Просто ще имаме по-ефективен начин производство на енергия. И това е в съответствие и при спазване на компетенциите на държавите членки в това отношение. А относно връзката с останалите законодателни предложения в пакета, има такава връзка най-вече с инициативата по отношение на дизайна на пазара – Необходимо е да има законодателство за периода след 2020 година, за да се осигури необходимия енерген преход в Европейския съюз. Европейската комисия очаква конструктивния си диалог с парламента по прегледа на директивата. Там ще се очертаят амбициите на Европейския съюз по отношение на този обещаващ сектор, който ще доведе до създаване на работни места, на растеж – като същевременно ще се възползвам от намаляващата цена на технологиите. Благодаря. Благодаря. И сега, за да приключим дебата, думата има господин Бланко Лопес. Много благодаря на всички, които се изказаха, направиха коментари. Благодаря на всички за направените предложения. Няколко коментара от моя страна. Взимам повод от чутото днес. Когато приехме доклада на госпожа Лопес Бермехо, вече обсъдихме част от тези теми. Много е важно да погледнем цялостната цел 27%. Тази цел, която предлага комисията. Тя не съответства на целите, които имаме за 2050 година и не отчита информацията, която имаме за намаляване на разходите по отношение на ВИ. Казахме по време на предишния доклад, казваме и сега. 27% като цел отправя един лош сигнал. Тази цел не е амбициозна по своя характер и показва, че ние не вярваме, че технологиите са достатъчно напреднали и са достатъчно зрели, за да се произвежда енергия на по-ниска цена. Аз определено смятам, че има пространство за подобрение тук и можем да постигнем много по-амбициозни цели от тези, които са очертани в предложението на комисията. Бихме искали да изпратим ясен сигнал, че искаме да привлечем необходимите инвестиции. Много говорихме за това, че следва да се гарантира правната сигурност. Говорихме за това, че в някои държави членки има конкретно развитие възоснова на предприяти мерки, възоснова на предприяти мерки с задна дата. Ако искаме наистина да привлечем инвестиции, то нашите усилия трябва да са насочени към задължителни цели на национално ниво. Искаме в крайна сметка инвестициите да са с дългосрочен и устойчив характер. Ако няма задължителни цели на национално ниво, няма да има яснота, няма да има правна сигурност. Предложенията, които правим, по някакъв начин си противоречат. От една страна залагаме конкретни цели, от друга страна нямаме задължителни цели в национален план. Няма как да стигнем до напредък. По отношение на първо и второ поколение биогорива. Директивата се опитва да установи точното равновесие, не знам обаче дали това е достатъчно като мярка. Следва да помислим. Вече съм казвал, че Транспортният сектор е най-големия замърсител и съответно е необходимо да се направят усилия в тази връзка. Говорим за 10% цел за настоящия период. Тази цел още не е постигната. И е необходимо да се направят много, много повече усилия в този най-замърсяващ отрасъл. Много се говори и за потребителите, за потреблението. Да, трябва да има рамка, що се отнася до така нареченото самопроизводство. Трябва да говорим за участието на гражданите в процеса на декарбонизация. Въобще всички тези аспекти са изключително важни и е много важно да се намери точното равновесие. Много е важно, освен това, да се изпрати ясен сигнал и да се определят категорични и амбициозни цели. Не искаме да правим крачки назад. Незадължителните цели представляват, според мен, крачка назад. Говорили сме вече по всички тези въпроси. Благодаря на всички за направените коментари. Съм сигурен, че ще имаме добро сътрудничество по това досие. Председателя, благодаря, уважаеми колеги, за вашата дисциплина, за вашите изказвания. Искам да ви информирам, че представянето на проекто доклада ще бъде на 29 и 30 май. Днес след обед заседанието на нашата комисия ще се проведе в зала PHS 5B001. Повтарям 5B001. Ще започнем в 15.45, а не в 15 часа. Председател на заседанието ще бъде нашия първи заместник председател госпожа